Гласуването ще бъде през юни. А сега трябва да ви уведомя за това, че след като колегата Оли Рен напуска парламента, съгласно член 15, 115 от правилника, са поступили предложения. Колегата Касталдо, предложен от социалисти и демократи, госпожа Якимеки е предложена от либералите. Утре ще е, проведем и е, изборът. Благодаря ви. tisztelt képviselőtársaim folytatjuk a munkát. először is egy bejelentésem lenne. Уважаеми госпожи и господа, продължаваме е, заседанието. Позволете ми първо да направя едно съобщение. Относно решение на Комисията по е, селско стопанство,